Proszę Państwa, będziemy rozpoczynać nasze dwudniowe posiedzenie komisji. започваме работата. Сега, нека разгледаме първо какъв е дневният ни ред. Няма забележки, така че дневният ред се счита за прият. Трансмитована е онлайн. Нашето заседание се предава по интернет. Нямаме превод на чешки, ирландски и малтийски. Смятам, че може да приемеме протоколите от заседанията на 27-28 февруари и съвместното заседание състояло се на 28 февруари, което проведахме заедно с комисията на жените. Говорихме за доклада по собствена инициатива за ролята на жените в селските райони. Днес сред нас е господин Зигфрид Морешан. Добре дошъл. Господин Морешан, представител на Комисията по бюджети. Вие сте основен докладчик за относно бюджетната процедура за 2018 година. Доклада, кой, с който сте натоварени, е от огромно значение за всички нас и радваме се, че сте сред нас, за да можем да обмениме мнения и да, из, да изразиме нашите виждания относно бюджет 2018. Нашия докладчик е господин Тибор Шани. Мисля, че най-добре е първо да дадем думата на на колегата Шани. А след това да дадем думата на господин Морешан. Господин Шани, имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да кажа добре дошле на всички колеги, които са в залата и по-специално на господин Морешан, който се присъедини към нас. Тъй като, разбира се, бюджетът е винаги от огромно значение, но в последно време бюджетът е още, още по-голямо значение, а бюджета за селското стопанство, за земеделието ще бъде наш приоритет по ред причини. Сега бих искал да се обърна към вас, но също времено изподелям вижданията на колегите от Комисията по земеделие, тъй като получихме много мнения от колегите. Това още веднъж подчертава значението на темата като цяло. Ролята на селското степанство за изпълнение на приоритетите на Европейският съюз е нещо, което въобще не се поставя под съмнение. И са много проблемите, които трябва да вземем предвид. Получихме 67 изменения и повечето от тях наблягат и на, наистина на много важни проблеми. Проекто становището включва позоваването на клаузата за активни фермени, организациите на производителите, борбата срещу нелоялни а, практики и така нареченият интелигентен подход. Като цяло комисията приветства създаването на нова обсерватория на пазарите и също така на значението на дейностите в областта на растителната защита и ветеринарната дейност, тъй като се сблъскахме с доста проблеми, свързани с растителната защита и ветеринарната защита на, в Европа. Пазарите също заслужават нашето по-специално внимание. Ще разгледаме по-близо нестабилността на цените на сълскостопанските продукти. Това наистина е една заплаха за развитието на селското стопанство в цяла Европа, за земеделските общности в Европа. Поради тази причина наблягаме върху невъзможността и, и не, факта, че е неразумно да се практикуват намаления в бюджета за селско стъпанство и прехвърляне на средства към други отрасли. Може би някой смята, че това може да се направи, но това наистина не би било никак целесообразно. също така Споменаваме и многобройните пилотни проекти, различните дейности, които се направляват от комисията. Повечето от тях заслужават нашата подкрепа. Тъй като крайната цел е устойчиво земеделие. И проекта за интелигентен подход е и в центъра на вниманието на комисията. Бих искал да ви помоля да, да вземете предвид нашите възражения, нашите идеи, да ги включите в целия пакет, който ще стане обект на, на преговори. И един въпрос, може би не е сега съвсем уместно, но и не бих искал да ви създам особени трудности, но бих искал да знам какво вие и комисията по бюджета смятате за Брексита и какви ще бъдат последиците, тъй като има най-разнообразни виждания по въпроса и най- най-вероятно Брексита ще се отрази отрицателно върху цялостната селскостопанска политика. Това са няколко така проблеми, които смятах, че трябва да спомена господин председател. Може би ден списъкът не е изчерпателен. Да, вероятно не сте казали всичко, но казахте основното. А сега ще дадем думата на господин Зигфрид Мурешан. Имате дума. Thank you very much, Mr. President, dear colleagues. Thank you for receiving me. Благодаря ви. Благодаря ви, че ме приемате днес. Важно бе за мен да се видя с вашата комисия. И то през май, защото през март пленарното заседание приехме моят доклад, който дава указания за бюджета през идната година. Този доклад включва становището на парламента по политическите приоритети за бюджета за идната година. В края на май Европейската комисия ще излезе с проекто бюджет за Съюза за едната година и за това исках да представя своите приоритети за бюджета на Съюза за едната година. Готов съм да подкрепя земеделските стопани, имайки предвид случващото се, както и евентуалната криза, спомената от Тибор, поради неустойчивостта на пазара. Тук съм и най-вече, за да чуя вас, да чуя какво мислите за случващото се по места, за да видите а, нуждите, какви са от финансиране за ферм, на фермерите а, посредством бюджета. Първо, що се отнася до указанията, които бяха прияти на пленарното задание през март. Голямо мнозинство имаше там по тяхното приемене. Трябва да благодаря на колегите от Комисията по земеделие. Това голямо мнозинство е важно, защото излизаме с обединена позиция на идните преговори с Комисията и съвета. В дебата в пленарната зала през март месец, а и в дискусии отделно в Комисията по бюджетите, комисаря Йотингер показа, че напълно разбира нашите политически приоритети. Също така се ангажира с проекто бюджет, който да взема предвид политическите приоритети на парламента. Това политически приоритета съм заложил. На първо място растеж и работни места и на второ място сигурността на гражданите. Защо смятам, че това са двата основни елемента, върху които трябва да се съсредоточим бюджета за едната година? Защото през последните две години основните кризи, пред които бяхме изправени в Съюза, бяха кризата с беженците и миграцията и също така заделянето на средства от бюджета на Съюза за тази цел – Заделихме всичко, което можехме да заделим, за да се справим с кризата с миграцията и беженците. Имахме фонд за Африка, за беженците, които идват от Турция, фонда Мадат. Вълната беженци бе голяма е, и като че ли забравихме традиционните си приоритети – Економическото положение няма да се оправи от само себе си, затова основният ни приоритет според мен трябва да е растеж и работни места, инвестиции в онези сектори, които засилват економиката, правят е по-конкурентно способна. По това разбирам инфраструктура, новаторство, научно-изследователска дейност, малки и средни предприятия, младите предприемачи и предприемачите като цяло – програмата Козме, Хоризонт 2020 и а, инструмента за свързване на Европа. По трета и четвърти бюджетен ред имаме много малко ресурси, затова трябва да видим какво може да постигнем с тези ограничени средства. Затова, според мен, агенциите на Съюза, които имат отговорности в сферата на вътрешните работи и правосъдието на първо място, трябва да бъдат задействени. Трябва да работим с Европейската комисия, за да видим какви са техните проекти, които насърчават научно следователска дейност в сферата на отбрана, но от друга страна подкрепят нашите съседи и на юг, и на изток, защото там има доста предизвикателства за сигурността на нашите граждани. Отвъд тези два основни приоритета, аз съвсем ясно говоря и за замеделието. Земеделието е една от основните политики на Съюза, не само защото доста средства от бюджета се заделят, но и заради приноса на земеделието към продоволствената сигурност и управлението на биологичното многообразие. Така че указанията ми съвсем ясни. Първо, за подкрепа за фермерите, които са сегнати от руското ембарго, от кразата с месото, от птичия грип. Говоря за тези указания, които приехме в пленарната зала през март месец Надявам се Европейската комисия да може да подпомогне земеделските стопани, ако ги засегнат кризи през годината. Това включва и казаното от Тибор. Неустойчив пазар, кризите, които споменах, но и други потенциални кризи, които могат да окажат въздействие върху непрекъснатото предоставяне на висококачествени храни на гражданите на Съюза. Както знаете, в Комисията по бюджет подкрепи реакцията на Комисията на кризата с млякото. Дори още преди Комисията да излезе с своето писмо за изменение на бюджета, ние, Комисията по бюджета, поискахме 600 милиона евро да отидат за фермерите, които бяха засегнати е, в млеко производствения и млекообработващия сектор. Така ще правим и до година. Когато сметнем, че има криза, незабавно ще бъдем с вас, ще призоваваме комисията да даде своя отговор убедително и да даде необходимите средства. За да го направим, комуникацията между вашата комисия, господин председател, и нас в бюджетната комисия е много важна. Затова искам посещението ми тук да бъде начало на едно сътрудничество. началото на бюджетната процедура сме, е, като докладчик за мен е важно цялата тази година и особено имайки предвид е, преговорите есента с комисията и съвета, да зная какво мисли вашата комисия да зная какви са финансовите потребности за земеделския сектор според вас до година и да ме информирате с нова информация за евентуални потенциални кризи. За да можем да отговорим на кризисни ситуации и да помогнем на фермерите, имаме нужда от марш в а, втора рубрика. Казвам го и на съвета, и на комисията когато 7-годишната многогодишна финансова рамка от 2014 до 2020 година бе одобрена, някои от кризите, пред които сме изправени от 14-та на седне, не бяха предвидени. Тероризъм, бежанците, сигурността. Трябва ли да се прави още в тези сфери? Да, трябва, но всичко, което се прави, не трябва да бъде на сметка на традиционните ни политики. Земеделската, тази по сближаване, научно-следователно и развойна дейност, инфраструктурна политика. Това ще бъде и позицията ми към Европейската комисия. В проекто бюджета е нужен голям марш от рубрика 2, за да може да се реагира на неочаквани събития, като тези, които споменах. И двата стълба на общата земеделска политика са важни. Плащанията, преките плащания за фермерите са важни, но и селското развитие е важно. Затова трябва да направим така, че да имаме достатъчно бюджетни кредити за поети задължения, но и достатъчно средства за след това бюджетни кредити по плащания на сметките, особено фонда за развитие на селските райони. скоростта, с която идват фактурите, които трябва да платим, нараства. В началото винаги идват по-малки заявки за плащания, след това те се увеличават. Регламента за Земеделския фонд за развитие на селските райони казва, че може да продължим със същите управляващи органи от МФР 7-13 година, където няма забавяния, както има в кохезионната политика. Средствата в тези фондове трябва да са достатъчно големи. Няма по-лош сигнал, който можем да изпратим от сигнала да не може да си платим сметките или фактурите, които получаваме от бенефициери. Накрая за пилотните проекти. Както и миналата година, ще направим пакет от пилотни проекти на парламента, които ще предложим по време на помирителните заседания за финансиране. Всяка политическа група, всяка комисия и всеки отделен член има право да излезе с предложение за пилотен проект. Крайният срок за изпращане на тези пилотни проекти на бюджетната комисия, искам да ви припомня, е утре 12 часа на обяд. Така че всеки депутат който иска да излезе с пилотен проект или подготвително действие, трябва да изпрати до утре на обяд на бюджетната комисия своето предложение. Тогава бюджетната комисия ще изпрати всичко това на Европейската комисия за предварителна оценка. Търсенето винаги е високо и ще можем да предложим за одобрение само проекти, които са получили А или Б като оценка а, при пред предварителния кръг на оценки. Онези, които са получили С и така нататък, няма да бъдат финансирани. Затова, ако колегите имат идеи за подготвителни действия или пилотни проекти, трябва до утре на обяд да ни изпратят своите предложения. Разбира се, вие това го знаете, просто ви го припомням. Така ще изпратим всичко на комисията и там ще има предварителна оценка. Ако не бъде изпратен проект за предварителна оценка на комисията, то тогава той няма да бъде разглеждан. Благодаря ви, господин председател, Много ви благодаря. Радвам се, че съм тук. Радвам се, че ще говорите с мен. Тибор имаш още един въпрос и аз искам да отговоря обаче на въпроса му съвсем накратко, председателю. Въздействието на Брексит върху бюджета на Съюза за едната година. Едната година няма да има Брексит. Великобритания ще продължи да е член на Съюза с пълни права и пълни ползи въздействието върху бюджета за 18 година ще бъде нула. Няма да има въздействие. Тибор искаше това и да каже. Има обаче в, при бюджетните преговори известно изнервяне. Знаем каква е рамката, в която говорим. Великобритания ще бъде член, ще плащат и съответно ще изличат полза. Няма риск за бюджета до година. Има риск, разбира се, за бюджетът в бъдеще. Още два елемента. На първо място. Бюджетната комисия ние все повече се занимаваме с собствените приходоисточници. Както пише в договора, Съюзът трябва да се финансира със собствени приходоисточници. Ние искаме точно това. Сега, ако искаме нов данък на европейско ниво, дори той да бъде освободен на национално ниво, т.е. да бъде изваден от облагаемата сума, няма как да им обясним на гражданите, че това не е нещо допълнително. Определен дял от съществуващите данъци би трябвало да бъдат прехвърляни на европейско ниво. Всичко това обаче на много ранни етапи и трябва да бъде обсъдено с съвета. Питаме се, как може бюджета на Съюза да стане по-стабилен, по-устойчив, така че ако има сътресения, като Брексит, да не ги усещаме. Миналата седмица имаше един неприятен случай. И то е следният. 2013 година приехме многогодишната финансова рамка за 2014-2020. Както казах, тогава не очаквахме всички неща, които се случиха. За това говорихме за преразглеждане на МФР. Комисията излезе с предложение за това преразглеждане. Един от основните елементи беше клаузата за гъвкавост. Така, щото ако преценим, че е нужно да бъдат по-гъвкаво използвани средствата, да бъдат насочвани към други приоритети, е, втората половина на МФР, ние да можем заедно да решаваме да го направим. Преразглеждането на МФР бе обект на преговори между трите институции. Ние приехме своя позиция в Европейския парламент много бързо. Съветът по принцип също се съгласи. Бяха готови да излязат миналата седмица с решение, но Обединеното кралство блокира този процес и не бе прието преразглеждането. Ще бъде блокирано до изборите в Великобритания. Тоест, Брексит няма въздействие върху бюджета на идната година, но в момента Великобритания, блокирайки преразглеждането на МФР, ни пречи да имаме по-гъвкав бюджет на Съюза за до година. Заедно решихме, че 200 милиона евро ще са нужни за новаторство по програмата Хоризонт 2020 до края на тази МФР, тъй като тя бе засегната от ЕФСИ. Имаше и други случаи, в които гъвкавостта щеше да донесе повече средства. Всичко това обаче в момента е замразено до британските избори. Няма въздействие незабавно, но факта, че е против Великобритания преразглеждането до техните избори променя нещата. Благодаря, господин председател. от Това беше от мен и се, ще се радвам да чуя идеите на колеги. Пан посел, ładnie to крещи тиле с mojej страни. Я повим... Благодаря. Отлично изказване, колега. Мисля, че с тегото... Напълно съм съгласен с вас. Взехте ми думите от устата, така ще имаме по-малко въпроси по този въпрос. минута и половина на човек ще дам, тези, които искат да се изкажат. Господин Белдер, минута и половина, заповядайте. Eh, eh, Благодаря, господин Морешан. Благодаря ви, че приехте поканата ни в качеството си на докладчик. Трябва да сме наясно, според мен, че общата сълскостопанска политика е общ инструмент и че финансирането за нея се предоставя от бюджета на Европейския съюз. Държавите членки изразходват, например, много повече за здравеопазването си, тъй като то се финансира от държавните бюджети. Много е важно да разглеждаме темата в този контекст. Селското стопанство е изправено пред все по-големи предизвикателства. Една надежна бюджетна политика по отношение на селското стопанство е от основно значение, ако искаме отрасълът да продължи да е източник на безопасни, висококачествени, устойчиво произведени храни, ако искаме да продължи да използва по устойчив начин природните ресурси. С удоволствие ще продължа да работя с вас. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, че ни представи становището си. Радвам се, че Междувременно сме стигнали до извода, че всеки един земеделски стопанин е важен за Европа и за европейското селско стопанство. Бяхме свидетели на криза в селското стопанство в Европейския съюз, от която едва сега започнахме да се възстановяваме. През периода 2010-2015 година загубихме много средства. Само 20% от загубите бяха компенсирани. Имам предвид загубите, произтекли от ембаргото спрямо Русия или от лошите реколти, например. Бяхме свидетели на ред кризи, сега е моментът да постигнем обрат. Не бива да се стига до загуби за сълскостопанските производители. Трябва да се погрижим за това, колкото се може повече от тях да могат да запазят поминъка си, дори когато вече не им се предоставя подпомагане. Трябва да има също така приемственост в селското стопанство. Трябва да работим за това, колкото се може повече млади производители да поемат стопанствата от поколенията преди тях. Селскостопанските производители се нуждаят от подпомагане, тъй като те не могат да окажат голямо въздействие върху преговорите с големи участници на пазара. Не могат да окажат такова въздействие, за да постигнат максимално изгодни цени. Трябва да има възможности за взаимодействие. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика, който за думата тук пред нас. Струва ми се, че е до година бюджета още веднъж ще бъде поставен под натиск предвид последиците от е, миграционната криза. Затова смятам, че няма да бъде благоприятен на контекста. Ще имаме проблеми и с проблемите, проистичащи от руското им ембарго. Знам, че докладчик го спомена, но при всички случаи не можем да бъдем спокойни за отрасъла, защото в миналото показахме, че не сме в състояние да реагираме правилно на кризите и че когато сме изправени пред криза, просто бюджета не, не е адекватен и не можем да го използваме. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за подробното му изложение. На първо място поменахте растежа и заетостта. Нека ви припомня, че растежът и заетостта са възможни и в селското стопанство. Отрасълът на селското стопанство е един силен работодател. Инвестициите в селското стопанство се реализират винаги в селските райони. Трябва да имаме това предвид тук в нашата комисия. Говорихте и за последиците от Брексит. За съжаление, опасявам се, че Великобритания ще блокира и други процеси в бъдеще. Настоящото положение крие известни рискове за бюджета но според мен производството на безопасни храни в Европейския съюз е гарантирано от селскостопанските ни производители. В рамките на първия стълб трябва категорично да отстояваме директните плащания. Резервът за реагиране при кризисни ситуации също е важен източник на средства. В момента в моя регион Производителите на плодове изцяло загубиха реколтата си. Тази година те няма да имат никакви приходи. Именно за такива ситуации трябва да се използва този резерв. Много се радваме, че нашият докладчик в Комисията по селско стопанство изготви добро становище. Надяваме се, че то ще бъде възприето от Комисията по бюджети. Благодаря за информация. Благодаря, господин председател. Благодаря на Тибор Сани и Зигфрид Морешан, нашите докладчици. С радост проследих казаното от тук. Господин Морешан, бихте могъл да членувате и в Комисията по селско стопанство, тъй като показахте много голяма съпричастност към нашата кауза действително не е възможно Брексит и други фактори, от които проистичат разходи, да окажат неблагоприятно въздействие върху селското стопанство. Общата селскостопанска политика всъщност е единствената обща политика в Европейския съюз. За тази област се заделят средства от националните бюджети в сравнително малък размер. Постоянно се задава въпросът защо Европа изразходва 38-40% от бюджета си за 14 милиона земеделски стопани. Но този въпрос трябва да се разглежда в съответния контекст. Ако разходите в други области също бъдат взети предвид, то ще видим, че разходите за селското стопанство съставляват 1% а става дума за отрасъл, който гарантира 14 милиона работни места в Европейския съюз. Отрасъл, който се грижи за това 500 милиона души всеки ден да имат достъп до здравословни и безопасни храни. Затова и трябва да отстояваме каузата на този отрасъл. Можем да говорим за това дали някои суми не би следвало да се изразходват по-ефикасно, но като цяло трябва да се борим за финансирането на селското стопанство. Gracias, президенте. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да кажа, че съм абсолютно съгласна с преждоговорящите, които казаха, че бюджета трябва да бъде адекватен и, и пред, предвид огромната роля, която замеделието играе за развитието на нашето общество, включително и това, че малките и средни стопанства създават заетост. А колкото до кризата, да, трябва да разполагаме с фонд, който да разполага с средства, които да се разходват по време на криза а след това би могло евентуално да се преразгледат нещата и средствата да бъдат насочени целесообразно. Колкото до нестабилността и на цените следствие на прилагане на либералния модел, смятам, че трябва да има много по-голямо регулиране на пазарите и да се прилагат много по-страги правила. Много от някои от кризите ще бъдат следствие на промените в климата, така че бихме могли да работиме превентивно. Мятам, ето, например, в Галиция през последните седмици имаше големи студове, които доведаха до загуба на реколти и от петте наименования на происход, които имаме в Галиция, четири са изправени в момента в кризисно положение. Затова смятам, че трябва да разполагаме и със средства за решаване на тези проблеми. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Тибор Шани, който изложи нашите виждания. Искам да благодаря и на Зигфрид Морешан, който ще вземе предвид нашите виждания. ОСП е най-интегрираната политика на Европейския съюз и се нуждае от ответният адекватен бюджет страни като САЩ и Китай подкрепят много повече своите, своето земеделие, отколкото Европейския съюз. Земеделието бе изпратено пред много кризи, които бяха тук споменани. Не само в Галиция имаше студове и замръзнаха много плодови дръвчета. Същото се случи в много, на много други места, пък при нас тряб, трябваше да бъдат убити стотици патици, за, за да не се разпространи птичия гръб, грипа. А, миналата година 500 милиона бяха насочени към решав... разрешаване отрицателните последици от млечния сектор, но това не е достатъчно. Не, нека Нека не забравяме, че земеделието и земеделските общности играят много важна роля за развитието на цялото си общество. Нека не забравяме, че селските стопани е, са възмутени и почват да гласуват е, в двете крайности. Благодаря, госпожа Агиляр. Благодаря на представителя на Комисията по бюджета, който направи едно отлично изказване. И за нас беше удоволствие да го изслушаме и да отчетем, че нашите интереси а, не а, попадат в ухото на глух. А, Бюджета за селското стопанство трябва да бъде устойчив бюджет. Да, тук за. Това, което ме тревожи, е, че за първ път ня... средства се прехвърлят от един фонд в друг. Тоест, какво искаме да направим е с едни и същи средства да решиме много проблеми. И това, и това е един основен проблем за нас. Тоест, средства от селското стопанство се прехвърлят към други сектори отрасли, за да се решат други проблеми, включително и от структурните фондове. Мисля, че този смятам, че новите кризи, тероризма, миг, миграционните кризи а, се нуждаят от средства, но това не трябва да, да става за сметка на европейското земеделие. Трябва да се намерят други източници на средства. Благодаря ви. Благодаря. На първо място искам да благодаря на колегата Шани и на колегата Морешан и за присъствието, както и за това, че иска да чуе повече за този сектор. Един сектор, който има нужда да получава внимание бюджетна гледна точка. Това е задължително, за да можем да преодолеем големите предизвикателства. Например, климатичните изменения, глобализацията на пазарите, поколенческата промяна, качеството, устойчивостта на продуктите. Има едно друго предизвикателство, което каза колегата, което е свързано с неустойчивостта на цените. Нужни са бързи мерки, за да се избегне отрицателно въздействие върху приходите. Нужни са повече финансови средства, допълнителни средства в бюджета за 2018 година за млякото, за свинското месо, както и за сектора на производство на плодове, тъй като там има голямо въздействие от руското ембарго. Трябва да се обърне също внимание върху действията на Съюза във ветеринарния сектор и фитосанитарния сектор. Настоящите 20 милиона евро – може би няма да бъдат достатъчни, за да се покрие все по-големия брой епидемии. Например, птичия грип, нещо много за... заразно и в други. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз имам въпрос към докладчика господин Морешан. Комисията говори наскоро за мерките по отношение на пазара, например за отрасъла на овощарството и производството на зеленчуци. Но мисля, че такива мерки трябва да бъдат взети и по отношение на млекопроизводството. В Финландия, например, средната пазарна цена е под средната за Европейския съюз, от което проистичат проблеми. В други държави членки също има проблеми с колебанията в цените. Финландия е особено засегната от ембаргото спрямо Русия, тъй като Русия бе основният ни пазар за износ. Всичко това трябва да бъде взето предвид, за да се предприемат своевременни действия. Господин Фланаган, благодаря. Господин Морешан, упоменахте поставянето на финансирането на стабилна, надежна основа. Това е една благородна цел. През изминалите десетилетия моделът може би не бе идеален, но поне се предоставяше финансиране. Говорихте за собствени приходоисточници. Казахте, че от този модел няма да проистъкат допълнителни разходи за държавите членки, но много хора не биха ви повярвали. Това няма да е по ваша вина, но в случая се опасявам, че може да се стигне до нежелани последици. Ще се предприеме опит финансирането да се постави на стабилна надежна основа, но всъщност все повече граждани ще се отдалечават от Европейския съюз, защото моделът на собствените приходоисточници би довел, поне според мен, до създаването на фискален съюз. Не би ми се искало други да вземат решения за бюджетите ни и да могат пряко да им въздействат. Това според мен би било погрешно, тъй като ще се стигне до неустойчиво, нестабилно положение, положение при което все повече хора ще се отчуждават от Европейския съюз. Господин Агню. Благодаря. Говорим за бюджета за общата сълскостопанска политика, за постигането на напредък по този бюджет. Господин Муреша много красноречиво се изказахте по този въпрос, но какви ще са последиците в дългосрочен план? Британските дънагоплатци всяка година предоставят 6 милиарда паунда за общата сълскостопанска политика, а производителите ни получават 3 милиарда. Останалите 3 милиарда се предоставят на стопанства в други държави членки на Европейския съюз. След Брексит Европейският съюз ще трябва да попълни тези липсващи 3 милиарда вероятно като повиши данъците в останалите 27 държави членки. Няма да има друго решение. Господин Морешан, вие говорихте за така наречените собствени приходоисточници, но това е само една ефемистична формулировка. В крайна сметка ще се стигне до повишаване на данъците и ще се отнемат дискреционни правомощия на държавите членки. Необходимо ли ще за това да има изменения в договора, тъй като става дума за една много значима мярка? Господин Николсън. Благодаря, господин председател. Опасявах се, че ще трябва да се изкажа след господин Агня. Нямах намерение да се изказвам, тъй като, признавам си го с готовност, не съм специалист по бюджета. Но съм за това финансирането на ОСП да се запази в същия размер или да се увеличи. Докладчикът много точно описа проблемите в селското стопанство – Миналата година бяхме свидетели на криза в млекопроизводството. Продължава да има криза поради ембаргото наложено на Русия. Свидетели сме и на други кризи. Нямаме представа в момента пред какви кризи ще бъдем изправени през едните 20 месеца. Това може да са кризи в много голям или в по-малък мащаб. Независимо от това в какъв мащаб са кризите, основният риск се крие в това, че реагираме много бавно. Както каза една колега преди малко, някои от тези кризи са можели да бъдат избегнати чрез превентивни действия или чрез своевременно откриване на проблемите. Имам предвид, например, кризата в млекопроизводството. Трябва да можем да реагираме по-бързо. Подобно на господин Агньо, смятам, че ще проистекат сериозни проблеми във връзка с финансирането на ОСП след излизането на Обединеното кралство от Съюза. Господин Агнио цитира 6 милиарда паунда годишно. Не знам дали това е точната цифра но какви ще са дългосрочните последици от излизането ни? Партията на господин Агни обеща, че след е, излизането ни от Съюза ще предостави повече финансиране на земеделските стопани. Да се надяваме, че ще изпълни обещанието си, но какви ще са последиците за останалите земеделски стопани в Европейския съюз след излизането на Обединеното кралство? Um, благодаря, господин председател, за това, че ни дадохте възможност да се изкажем точно в тази последователност. Абсолютно дезорганизирано. Благодаря на господин Морешан и на господин Сани. Искам да благодаря и на господин Никълсън. Благодаря ви, че искрено сте загрижен за земеделските стопани в Европейския съюз. Вие сте член на парламента от Обединеното кралство. Оценявам вашата загриженост. Освен това, сте и мъдър човек. От дълго време сте член на Европейския парламент. Ползвате се с авторитет в областта на селското стопанство. Вие сте загрижен за земеделските производители в Европейския съюз. Аз пък съм загрижена за земеделските производители в Обединеното кралство. Там не се чува гласът им, не се чува гласът им в тази голяма страна. Да видим какво ще бъде обещано по време на предизборната кампания в Великобритания за селското ни стопанство. Основният проблем с европейските бюджети е, че те не са достатъчно гъвкави, така че да може да се реагира при кризи. Господин Морешан, оценявам познанията, които демонстрирахте по време на изложението си за съскостопанския отрасъл. Да се надяваме, че ще можете да изпълните някои от ангажиментите, които сте поел. Европейският парламент трябва да прояви повече ангажираност по отношение на финансирането на селското стопанство. Мисля, че в бъдеще ще се нуждаем от повече средства. Особено сега, в момент, когато хранителните продукти в супермаркетите са така ефтини. Благодаря. Да, Положително звучи да управляваме земеделските кризи. Говорим за развитие, обаче посредством кризи. За това ли говорим? И явно, може би, и така може да се изкажем и да го формулираме по този начин. Секретарятът ми подготви списък и за това ненарочно давам в този ред думата. Много беше интересно да ви чуя. Заповядайте, Бобович.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 И колкото до гъвкавостта, до възможността да откликнем, да, наистина трябва да вземеме сериозни мерки, субсидиите за, а, за страховки на селското стопанство са много а, ниски. Ние приехме закон в този смисъл, но все още този закон не е влезал в сила. Така че втора последователна година селските стопани са, из, са изправени пред финансов проблем. Така че рисковете са многобротни, някои свързани с пазарите, борбата с промените в климата. Ако не сме достатъчно реактивни, просто част от нашите производители ще трябва да се откажат от своето своята дейност. Да, промените в климата обаче, за съжаление, не е нещо, което може да бъде спрято веднага. А сега, ако не се... Ако не греша, имаме представители на а, Карпатската на региона на Карпатите от Унгария, госпожа Петир. Учинковито трошење е, но... Благодаря, господин председател. Да, наистина трябва ефективно и ефикасно да разходваме средствата на дънекоплатците и да реагираме гъвкаво и бързо, за да можем да защитаваме правата на нашите граждани, по-специално на селските стопани. Многобройни са проблемите, многобройни са кризите и се нуждаеме от средства за смягчаване последиците от тези кризи. Руското ембарго, проблема на проблемите в сектора на млекопроизводството, студовете от миналата година и е липсата на стабилност на пазарите. Това са само някои от кризите, с които се сблъскват селските стопани и те не могат сами да се справят с последиците от тях, така че те се нуждаят от допълнителни средства. Затова ние, е, депутатите, сме онези, които трябва да намериме решение – 12 е, милиона земеделци осигуряват нашата ежедневна е, прехрана, така че ние трябва да се погрижим и за тях. Господин Декастро, да, и аз искам да благодаря, подобно на вас, на Тибор е, Шани, както и на колегата Мурешан за изказването и за това, че показва, че иска да ни чуе, що се отнася до земеделската политика. Живеем в времена на несигурност. Рисковете, кризите идват един след друг. Затова тази политика може да стане по-добра и по-способна да даде на земеделските стопани способността да се справят с кризите. Утре ще го направим, като гласуваме по регламента Омнибус където се надявам да направим някои стъпки напред, точно по управлението на рисковете. Е, съгласна съм с колегата Магинес и да кажа колко мъдър беше Джим в подредбата на изказващите се. Колегата Агню. От 1984 година насам ние плащаме с отстъпката за Великобритания, т.е. връщаме на Великобритания една голяма част от ресурсите, а, и разликата, която наистина изглежда голяма за Европейски съюз, е много по-малка, отколкото си мислите. Благодаря. Co znaczy mieć добро pamięć? Pan... Да. Не, нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Господин Дантен. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата докладчици на нашата комисия и на комисията през бюджета. Когато през 2013 година приехме бюджета на ОСП, очаквахме растеж, очаквахме растеж на търсенето и съответно увеличаване на цените. Така че някои смятаха, че дори не са необходими инструменти за управление на кризата. Но междувременно се спускахме със съвсем друга действителност. Парадигмите се промениха и от 2014 година. Кризите се са една след друга социални, морални, климатични, економически. Така че, независимо от нуждите в другите отрасли, примерно проблема с миграцията, мигрантите. Независимо от всичко това необходимо е да имаме един силен бюджет в областта на ОСП, който да бъде на висотата на нашите очаквания и нужди. Сега представителя на комисията. Благодаря, ще бъда много кратък. Комисията в случай на криза е винаги готова да реагира и да се намеси. 2015, 16 и 17 1 милиард и 700 милиона са а, насочени към смягчаване последиците от ембаргото Русия. Както много от вас споменаха, когато се появи криза, трябва да се реагира бързо и да се вземат решенията своевременно. И благодарение на подкрепата на парламента, това може да стане 2000 проекто бюджета за 2018 отразява последователност, т.е. ще има трудностите ще продължат да съществуват и съответно ще трябва да бъдат подпомагани и селските стопани. Докладчика призовава за един широк марш за земеделието. Това е и нашето намерение. Колкото до кредитите за заплащане. Там ще имаме малко повече проблеми, тъй като и това ще има отражение върху развитието на селските райони като цяло. Но при всичките случаи комисията ще представи в най-скоро време проекто бюджета, но като цяло имаме единодуши относно общите линии за този бюджет. И сега давам думата на господин Морешан, кой много накратко, ако обичате. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Първо, благодаря на колегите за това, че посочихте приоритетите в селското стопанство за следващата година. Постигнахме много и за това смятам. Ще трябва да защитиме разходите и за 2018 година, като изтъкнем, че това всъщност е инвестиция в продоволствената сигурност и подкрепа на малките и средни стопанства и като цяло на селските райони. Както каза госпожа Айгила Гарсия, трябва да определиме новите приоритети. Но новите приоритети трябва да бъдат финансирани с а, нови свежи средства, а не с, с средства, които се трансферират от ОСП. Колкото до а, вноските на Обединеното кралство. Победеното кралство е много голям бенефициент на средства. И може би страната получава най-голяма подкрепа, много повече отколкото други държави членки, но Благодаря, колеги, за всичко казано от вас. Ще продължиме този диалог, особено след като е, комисията ни представи проекта е, бюджета си. Очакваме конкретните цифри, които ще залегнат в този бюджет и ще продължим и с Тибор да работиме по тези цифри и по тези цели. Благодаря. Всички ви отправиха комплименти. Тибор. този диалога, който провеждаме е много а, полезен тъй като успяваме да поставим акцента върху приоритетите, върху основните проблеми. Искам само да добавя нещо. Говориме за, за средства, но тук не става дума само за пари и за средства, става дума за политика. трябва да продължиме да наблягаме на факта, че ОСП е една от основните ценности на Европейския съюз, основната политика на Европейския съюз и това трябва да бъде изтъквано пред а, останалия свят и да настояваме и пред комисията това да бъде отчитано. Тук не става дума само за проекти, тук става дума за едно опитно поле за развитие на целия Европейски съюз. Тук не става дума само да подкрепяме земеделието. Разбира се, че трябва да го направим и да го правим, но ако искаме да отправяме а, правилното послание към нашите граждани, трябва да не забравяме и бъдещето на Европейския съюз. Сугести. Ей, слушахте различни изказвания и идеи, дами и господа. Много комплименти се чуха за нашите оратори. Така ли, иначе, всичко мисля, че води към една интензивна работа, която ще доведе до отлични резултати. Сега, на 25 май ще се обсъди в комисията, след това през юни ще се гласува в пленарната зала. Веднага, след като мине през двете комисии, разбира се. И сега, следвайки господин Дес, ще го помоля да си сътрудничи с нас в бъдеще. И така преминаваме към пета точка. Сътрудничеството и споразумението между Европейски съюз и Чили за търговията с органични продукти. Инта е комисията, нашата докладчица е госпожа Агилера Гарсия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Сега ще ви представя с няколко думи това споразумение. Това е споразумение между Европейския съюз и Чили, което има за цел а, да признава взаимно равностойността на правилата за биологично производство на някои е, продукти. Това споразумение е нещо е специално, по-специално Е, и тъй като има представител на комисията, искам да му задам въпрос. От една страна има споразумение между Европейския съюз и Чили и от друга страна имаме така нареченото споразумение от ново поколение, което е посветено само на, биопродук, на биопродуктите. Там са включени някои от чилийските продукти, не всички. в момента са изключени от това споразумение местните продукти и продуктите от аквакултурата и водораслите. Предполагам, че просто правилата за тяхното производство не са съпоставими с европейските. За пръв път подобно споразумение се сключва между Чили и Европейският съюз и за пръв път в споразумение се признава еквивалентност, равностойност между правилата на Европейския съюз и друга страна, в случая Чили. До сега, доколкото знам, имаме споразумение с 14 страни, но тук в това споразумение не става, не, не, не става дума за, само за признаване на а, биологични продукти от други страни. Това съществува вече в 14 в споразумение с 14 други страни. Не, новото в това споразумение е признаването на равностойността на правилата. Сега. А, споразумението е е, вече е подписано, преговорите са приключили, а чак сега тук е, обсъждаме нещата в Европейския парламент. Знам, че това са правилата, но като цяло смятам, че тези правила не отчитат е, ролята на Европейския парламент. Защото трябваше да вземем отношение в процеса на преговорите и на а, подписването. Утре комисията Инте, която е водеща, ще го обсъжда. Сега, знае, знаем, че това са обичайните правила, но струва ми се, че тези, тези процедури не отчитат ролята на Европейския парламент и не зачитат неговото мнение. Защо? Защото в крайна сметка ние сега бихме могли, разбира се, да кажем да или не, но защо сега? Сега. А, регламента за биологичните продукти в момента е в процес на преразглеждане. Същевременно обаче споразумението вече е подписано. Така че В момента се ще настъпат промени в нормите, в стандартите. и след това тези, тези, тези норми ще трябва да бъдат отново включени в споразумението. Също така трябва да се вземе предвид и оценката на въздействие. Така че, тук говориме само за биопродукти в случая. А в момента търсенето на биопродукти надхвърля количеството биопродукти, които се произвеждат в Европейския съюз. Така че е, Европейският съюз е нетен носител на биологични продукти, включително и от чили. През последните 10 години се увеличи е, десетократно производството на биопродукти, но въпреки всичко е, търсенето надвишава предлагането. Така че това, което ще трябва да решиме е дали да или не ще подкрепиме това споразумение. Утре това ще се обсъжда в комисията, водещата комисия. А аз бих искал да задам въпрос на комисията. Защо? Защо тази този вид продукти са изключени от а, споразумението с а, Чили? И вторият ми въпрос е раз... въпрос, който проистича от разговори с представители на екологичните среди, които имах, е какво пред, предполага а, признаването, взаимното признаване на равностойността на правилата в споразумение. Така че като цяло аз предлагам да се е, подкрепи е, споразумението, но възразявам срещу процедурите, срещу начина на, на действие и за, за бъдеще ми се струва, че трябва да се вземат е, мерки, за да има повече прозрачност а, а не ние да се намесваме в, в момент, в който вече нещата са свършен факт и споразумението е подписано. Но, като цяло, подкрепям споразумението но бих искала да комисията да отговори на въпроса ми за равностойността. Благодаря. Започвам дебата. Минута и половина на човек. Сел Такула е ако пирши. По три минути. Такула има думата. Thank you, dear colleagues. Благодаря. Три думи. Аз съм член на комисията Инта. Това ще бъде първо такова споразумение, което ще сключим. Радвам се на това, тъй като сектора на биопроизводството нараства постоянно. Този тип производство нараства през последното десетилетие. Предложеното споразумение не съдържа проблемни сфери. Чили е най-малко проблематичният партньор в Латинска Америка – тъй като имаме едни и същи ценности. Един от проблемите, обаче, който трябва да се посочи, е фактът, че предложеното споразумение трябва да бъде изменено, имайки предвид е, актуализираната версия на нашия регламент за биопроизводството. Оценката на въздействието е спомената тук. Подкрепям това, тъй като това е първо споразумение за етикетиране с биоетикет и затова е нужно да има последващи действия. Ще работя с удоволствие по въпроса. Лазон. Oui, merci, président. Euh, Благодаря, господин председател. Ето още едно споразумение за свободен обмен, който ще е, бъде в ущърп на нашите производители и на френските производители. Е, гроздето, вината, всичко това ще подложи наш, нашите производители на нелоялна конкуренция. Струва ми се, че това споразумение просто е една, една глупост и води до нелоялна конкуренция. Какъв е какъв интерес имат нашите производители от, от подобно споразумение и на каква цена се продават тези продукти? Сега, защо ядеме биологични продукти, за да подкрепиме а, нашите производители, да ядеме по-здравословна храна и да съкратиме транспорта. Така че какъв е интереса да внасяме продукти от Чили? А, нали целта с, за потреблението на биопродукти е да потребляваме местни продукти. Благодаря, господин Фланаган. When, uh, I first read this... Когато за първи път изчетох тази точка, ми се наложи да я прочета втори, дори трети път, тъй като ми се стори безмислена. Звучи като нещо, което заслужава измислена награда – Не може да се използва а, толкова много гориво, за да стигне храната до хората и после тя да бъде наричана био или органична. Има ли търсене, казаха някои ми. Ако има търсене, да се произвежда местно, на местно ниво не мога да разбера как може да има етикет за био или органично производство за нещо, което е пропътувало половината планета. Това трябва да е едно от основните изисквания. Не трябва да е пътувало толкова дълго това производство. И защо се питам, на Марс ли сме, къде сме? Благодаря. Следващия оратор, господин Данано. Не, не, господин Андрю. Благодаря, господин председател. Искам да се върна към казаното от Клара Агилера. Тя зададе ни много уместни и своевременни въпроси. От една, от една страна биопродуктите, от друга, от друга страна разстоянията. Сега в момента се преразглежда регламента за биопродуктите. Сега, от днес от нас се иска да кажем да или не на това споразумение. Но бихме искали това споразумение да отразява новите правила, които ще бъдат приети в най-скори време. Така, с една дума от нас се иска да кажем да или не на споразумение, което вече е подписано. Това от една страна. Второ, разстоянието В много от, е, трет, много от третите страни не раз, нямат е, необходимото, не са приели необходимото законодателство, т.е. те трябва да приемат съответното законодателство, а има и страни като Чили, които имат подобно законодателство, а там проблема пък е в е, признаване на равностойността. Да, наистина днес търсенето е много по-голямо от предлагането, но ако искаме да насърчиме европейските производители, трябва да го заявиме. Разбира се, трябва, трябва да насърчаваме местното производство, но времено. Е, то няма да се развие от днес за утре, така че трябва да има баланс между вноса и производството на място. И очаквам а, отгов, отговора на комисията на въпросите зададени от Клар Госпожа Сан. Сан. Благодаря, господин председател. Колкото до процедурата, съм абсолютно съгласна с казането от Клара Агилера. Не съм обаче съгласна с съдържанието, т.е. не съм за това споразумение. Аз ще гласувам против, защото смятам, че биопроизводството и биоземеделието трябва да бъде нещо повече от начини на производство. Трябва да се видят при какви условия, какви са трудовите условия, какви са какво се, как, какви са другите условия, как смятаме, че превоз, превоза на биопродукти от далече в води до повече емисии. Смятаме, че трябва да се насърчава местното производство в държавите членки, да се, да се насърчава сез... потреблението на сезонни продукти и а, но са отдалеч на биологични продукти от другия край на света, работи точно в обратната посока и не налага биомодел. Госпожа Петир, благодаря. Споразумението между Европейския съюз и Чили не може да бъде променено на този етап. Можем да го подкрепим, но може да се възползваме от този дебат и да видим ролята на Европейския парламент при преговори по такива споразумения. Смятам, че ролята на Съюза трябва да бъде по-силна и вярно е, че Чили ще изнася продукти към Съюза, включително вино, но Съюзът ще може да прави същото. Ще изнася европейски вина към Чили. Затова смятам, че можем да се извлечем полука от този дебат. А тя е какви са добрите мерки, които може да предприемем на ниво съюз, за да може да увеличим екопроизводството в съюза тъй като явно има търсене на пазара. Хората искат да знаят какво потребяват и са готови дори да платят по-висока цена. Увеличаването с 5% годишно не е достатъчно. Трябва да се направи нещо по въпрос. Благодаря. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich deswegen noch gemeldet. Благодаря, господин председател. Взех още веднъж думата, защото съм съгласен с немалко колеги, а именно, че трябва да се ограничим с местното производство. Надявам се, че тези колеги ще ме подкрепят. Надявам се, че заедно с тях ще се преборим срещу забраната на използването на пестициди за екологично насочените площи. Така ще загубим милиони тонове протеини. Няма да можем да ги произвеждаме тук, ще трябва да ги внасяме от Южна Америка, от което ще проистекат огромни разходи за гориво. Нека още сега предотвратим тази глупава мярка, предложена от комисията представител Благодаря. Представителя на Генерална дирекция Агри, госпожа Сала, заповядайте. О, сори, сори, мадам. Не, извинявайте. Агню, сори, мадам. Господин Агню иска да се изкаже преди вас. Заповядайте. My, uh, uh... Мислех си, че сте ме записали. Не съм се появил накрая, за да ви разваля реда. Рано си вдигнах картата. Органичното производство е много а, субективно. Ще ви дам един пример. Аз имам много свободни кокошки. Храни ги с органичен протеин. Те произвеждат тор, който аз мога да продам на органичните фермери, които нещо си гледат на него. Тъй като са свободни моите кокошки, всъщност а, това побеждава факта, че ги храня с генетично модифициран протеин. Тези органични продукти трябва да бъдат много добре етикетирани много потребители на органични веще... продукти смятат, че е много по-важно нещо да е произведено наблизо, отколкото да спазва правилата. Не им харесва а, идеята да са летели тези продукти през половин свят, за да дойдат, както каза господин Фланеган. Така че единственото решение на този проблем е потребителите на органични стоки да изискват надлежно етикетиране. Откъде идва храната, как е произведена, какви правила са нарушени и какви не. И те тогава могат да вземат решение. Не смятам, че може да се законодателства по този въпрос. Мадам, Благодаря, госпожо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за този обмен на мнения, което така хвърли светлина върху загрижеността в този област. Сега, колкото до процедурата. Опитваме във всеки момент да направим точно обратното, да вземем предвид а, мнението на парламента и мога да ви кажа, че, че както така, следвахме обикновеният, обикновената процедура. Нямаше никаква промяна. Първо, а, имах, имахме обмен на мнение при започването на преговорите през ноември 2015 година, както и миналата година, но ако смятате, че някъде сме сгрешили, ще се поправиме. Колкото до втория въпрос, как, а, как ще се впише това споразумение в а, бъдещите преговори? То това споразумение включва само биологичните продукти. А колкото до усъвременяването на цялото споразумение с Чили, класическото споразумение, все още не е започнало тези преговори ще, ще започнат след лятото и в никакъв случай няма да има някакво несъответствие или противоречие, защото тук става дума не за търговско споразумение, а за споразумение, в което се признава взаимно ревностойността на правилата. в а, споразумението предвижда и въз, възможността за изменение, тъй като знаете, че в момента регламента за биопродуктите е в процес на преразглеждане. И ако а, някакви промени бъдат извършени, то те ще бъдат отразени в споразумение. Но това е първат, първото споразумение по силата на директивата от 2014 година. Цел, целта е да не се ограничаваме с едностранчиво а, признаване на равностойността, както беше до сега. Защото до, сега предвиждахме процес на разглеждане на съответните норми в съответните страни и е, имахме възможност да приемем или да не приемеме, докато това е, споразумение дава възможност за двустранно движение, т.е. включително износ на продукти от Европейският съюз към трети страни. Става дума за този тип продукти, биологични продукти. Так също така беше, бяха споменати а, нашите производители и доколко това ще бъде в тяхен ущърп. Ако разполагаме с съответната информация и цифри относно а, износа на Европейския съюз към към Чили и обратно в Чили 669 са, проду, са производителите и над, а в Европейският съюз те са над 300 хиляди. Така че ако сравниме тези, тези цифри, Европейският съюз при всички случаи е в по-благоприятно изгодно положение. Също така в дискусията многократно бе посочено местното производство, локалното производство – и а, да, наистина местното локалното производство е, е, е благоприятно за а, околната среда, но това не означава, че то е биологично производство, тъй като биологичното производство отговаря на строго определени правила, които не винаги се прилагат от местният малък дребен производител. Струва ми се, че това, това бяха въпросите, но ако има още някои проблеми, които можем да обсъдиме на ваше разположение. Ситуация... Благодаря, госпожо директор. Това изяснява нещата възможностите за износ на Съюза. Винаги трябва да се търсят пазари. Дори там, където като че ли изглежда, че няма да има, чисто економически или климатично, ако гледаме на нещата. Наистина се потребява много гориво. А, госпожо Агилера, сега ще ви дам думата за заключителни думи. Е, благодаря, господин председател. Благодаря на моята приятелка Мария Анхеле. Но когато говоря за процедура, не казвам, че вие сте е, сгрешили нещо. Става дума за, за цялостните процедури. Става дума за в кой момент парламента трябва да излезе със свое становище и мнение. Но просто тази процедура ми се струва неподходяща и тъй като просто не, няма достатъчно прозрачност по принцип. Ако а, ние излеземе с становище преди споразумението да бъде подписано, то тогава а, нещата са по-различни. Но сега, просто след подписването на това споразумение, се питаме каква е ролята на парламента. Да, процедурите, такива каквито са разписани, са при... се, се прилагат. Получили сме цялата информация, която ни е била необходима. Получили сме от Генерална дирекция земеделие. Не, Мария Хеля е, е тук виновната, но, но Но просто това, тази процедура ни се струва не уместна и най-вероятно ще трябва в бъдеще да бъде променена. Сега, колкото до биопродуктите. Биопродуктите са продукти, които се е, произвеждат съответно строго разписани правила. Разбира се, местното, локалното производство е нещо много важно за е, потребление на свежи и е, продукти и така нататък, но нека не, не смесваме двете неща. Тук това споразумение има за цел да постави известни правила, свързани с признаването на правила за производство. тук не става дума за търговско споразумение. подобни, подобни правила могат да бъдат включени в споразумение или могат да не бъдат. Аз лично пред, предпочитам всичките правила да залегнат в споразумение. Защото в крайна сметка нашите стандарти са много стрикни и По този начин сме сигурни, че те се спазват и в други страни. Така че предпочитам да има норми, тези норми да бъдат залегнали в споразумение, отколкото да няма норми. Благодаря. Благодаря. Слава Богу, че имахме такъв обмен на становища, тъй като сега може да разберем по-добре какво се случва на този пазар и обмена между Чили и Европейския съюз. Благодаря на нашия докладчик, благодаря на представителите на комисията за този дебат. Изменения 5 май Процедурата вече е определена. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Представяне от страна на Европейската комисия. Генерална дирекция Агри. Става дума за екологично насочените площи или приоритетните екологични площи, както и плащанията за екологизиране. Тази система бе въведена в общата сълскостопанска политика с някои изменения. Искаше се да се управляват по-добре природните ресурси. Става дума за плащания за онези, които имат екологични практики и така може да им се даде стимул. Става дума за запазване на площ за такива екологични посеви. Европейската комисия иска да се съсредоточим върху качеството, а не толкова върху количеството. Това е един от основните елементи на екологизирането. Темата е много интересна и Очакваме да чуем директор Димитро, за да видим до каква степен тези мерки са предложени. Става дума за тези 5% от обработваемата площ. Ще дам думата на автора Домитро, за да може да ни даде информация. Благодаря. Заповядайте, господин директор. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, благодаря, господин председателю. Почитаеми депутати, както каза и председателят, комисията на 29 март 2017 година прие доклад за прилагането на екологично насочените площи. Става дума за един от трите елемента на екологизирането на ОСП. Това е правно задължение на Европейската комисия. The... Опитвам се да използвам технологичните способи, но нещата не работят. Пани директор, maybe here, zapraszamy tutaj, może będzie Някой може би ще ви помогне. Да, да, някой ще ми помогне. I will continue while colleagues are okay. trying to help me with the да, опитват се да ми помогнат колегите, аз ще продължа обаче. Това е едно задължение, както казах, което е записано в основния акт за прякото плащане. Това е един регламент. Европейската комисия трябваше до март 2017 година да излезе с доклад за тези екологично насочени площи и да го съпътства с едно увеличение за увеличаване на процента от 5 на 7. Европейската комисия изпрати доклада на секретарята на съвета и Европейския парламент. Вероятно имате целият доклад пред себе си или поне сте го получили. Това е общ преглед, е, една оценка на първите две години от прилагането на това изискване и става дума също така за евентуалното екологично въздействие. Целта на представенето ми е да ви покажа основните резултати, анализа на прилагането на тези площи след две години прилагане. Това е информация, която дава информация на парламента и съвета и разширява информацията, която подадахме през 16-та година по екологизирането, когато бе минала една година само. Ще кажа какви са предварителните заключения, въздействието върху околната среда и след това ще кажа какво е, е становището на комисията и защо смятаме, че трябва да се увеличи от 5 до 7 тази, процента тази площ. Това е един цялостен доклад, който а, почива върху актуализирани данни. Искам да ви припомня, че през 2016 година се съсредоточихме върху равните условия, потенциала за производство, административната тежест, е, април 2014 година. Това всъщност е част и от програмата на комисар Хоган. Както знаете, има един цялостен пакет за екологизиране, голямата част от него е свързана точно с това. Това е всъщност изменение на един делегиран акт от 2014 година, който бе прият на 15 февруари 2017 година и сега със законодателите го обсъждат. Нека да ви припомня също така какви са целите на тези екологично насочени площи. Целта им е да опазят и подобрят биологичното многообразие в селските стопанства. Тази цел бе заложена, защото трябваше да свържим околната среда с практиките по земеделските стопанства, да опазим многообразието и да свържем всичко с водите, почвите и въздуха. Всеки земеделски стопанен, който има земя над 15 хектара, трябва да направи така, че поне 5% от площа е екологично насочена площа, която води до екологични ползи. Всеки земеделски стопанин може да избере с какво да покрие тази площ. Някои от тях са буферни, например тераси, земя под и угър, а, могат да бъдат буферни зони или непряко, като намали използването на торове, опазва почвата, като например азот свързващи посеви, междупосевни култури и така нататък. Всички тези възможности са записани на национално ниво и зависят от случващото се в държавите членки. След това фермерите могат да изберат онова, което е най-подходящо за тях за да може да отговорят на изискванията си, изискванията за екологично насочени площи. Има също така един тегловен коефициент. Този тегловен коефициент зависи от приноса на тази площ към биомногообразието или ползата. Този тегловен коефициент може да варира от 0,3 за междупосевни култури и 0,7 за азот свързващите посеви и така нататък. След това нека да видим цифрите, какво се случва след две години прилагане. На тази таблица виждате данните, събрани от държавите членки през 2015 година. И след това за 2016 година само от 19 държави членки. Виждате, че има много малко промяна между двете години, то, например, как се управлява системата на национално ниво или как отговарят на изискванията фермерите. Екологичните насочени площи, екологично насочените площи всъщност покриват около 70% от а, обработваемата земя, която би трябвало да бъде използвана за такива цели и има и, и изключения малки ферми и органични ферми. 2015 година близо 8 милиона хектара земя са били обявени за екологично насочени площи. Това е 13% от е, земята по тези задължения. Стегловен коефициент получаваме 10%. В заключение, това е два пъти повече от тези 5%, които изисква законодателството. Данните за 2016 година не показват промяна. Това е една тенденция, която продължава. Сега нека да преминем към какъв вид екологично насочени площи а, са избрани нашите фермери. На тази таблица виждате, а, че над 90, т.е. 90,2% от общата такива площи са или засяти с азотосвързващи растения 39%, угър 38,5%, междупосевни култури след това. Другите такива площи, които са свързани с буфери или други видове възможности, са много по-малко – около 7,5%. How... Ако видим как е разпределено всичко това между отделните държави и членки, то ще видим, че е различен процентът на екологично насочените площи ЕНП в държавите членки. В повечето държави и членки този процент е около 5 или над 5, а в ред държави членки дори е над 10%. Различните видове е НП са разпределени различно в отделните държави членки. Най-многобройни са земите оставени под угър. Следват ги културите, обогатяващи почвите с азот и други НП. тези култури в някои държави в по-голяма степен допринасят за НП, в други пък в по-малка. Понякога земите, оставени под угър, са достатъчни, за да се стигне до изискването от 5%, за да се изпълни това изискване. А в други държави членки това изискване се изпълнява в по-голяма степен благодарение на културите, обогащяващи почвата с азот. Какви нови констатации се съдържат в този доклад в сравнение с предходни прегледи? В него се съдържа оценка на потенциалните ползи на ЕНП за биологичното разнообразие и за екосистемните услуги. В сравнение с миналогодишния преглед, в настоящия доклад се разглежда и потенциалният екологичен ефект от начина по който се, се е прилагала тази система до момента. В случая става дума за теоретичен анализ, основаващ се на преглед на публикациите, както и на модел, разработен от съвместния научно-изследователски център на комисията, така наречения калкулатор за НП, екологично насочените площи. След прилагането на този калкулатор бяха направени ред констатации – ако се вземе предвид съставът на местно ниво, т.е. какъв избор са направили селскостопанските производители в регионите по НАЦ-3, то ще видим, че има значение това за какви видове НП става дума стигаме до извода, че всички видове НП могат да доведат до положителен ефект върху околната среда в регионите по над 3. С най-голям потенциал за такъв положителен ефект разполагат НП, комбиниращи особености на ландшафта с земя, оставена под угър. На тези две категории се падат най-високите проценти, съответно 50 и 70% с най-нисък потенциал за благоприятен ефект върху околната среда, пък са културите, обогатяващи почвата с азот. Виждате, че различните видове НП имат и различен ефект върху биологичното разнообразие. Нещата се свеждат не само до вида ЕНП. Положителното въздействие върху екосистемните услуги и биологичното разнообразие е свързано и с изискванията за управление на всеки вид ЕНП. Какви са тези изисквания за управление? Ще ви представя някои от тях. Например, видът почвена покривка за земите оставени под угър или различните комбинации от култури за междинните култури могат да окажат различно въздействие. Режимите за рязане, сроковете за задържане, както и използването на химически препарати могат да имат различно въздействие. Много добър пример мога да ви дам с земята оставена под угър. Ако тя се засажда с диви цветя, това оказва много благоприятно въздействие върху опрашването. А най-низко въздействие има от оставането на почвата оголена. От това има много голям риск от ерозия. Ако Земите, оставени под угър, бъдат оставени оголени в продължение на дълго време. Това има неблагоприятно въздействие върху местообитанията, особено по време на размножителния период на птиците. Положителният ефект зависи също така и от чистотата на засаждането, както и от конкретния подбор на култури. Какви са основните ни заключения, свързани с бъдещето Наскоро бяха предложени промени в модела за екологизиране. Повечето такива промени бяха свързани с екологично насочените площи ЕНП. Те залегнаха в изменения в делегирания акт. Основават се на по-добри практики за управление и по-ефикасно изпълнение на модела. Мога да ви дам за пример периодите за задържане за земята оставена под угър и междинните култури, както и забраната върху използването на продукти за растителна защита. Според комисията няма необходимост да се повиши изискването за процента на НП от 5 на 7%. Ще има обаче повече екологични ползи, ако настъпят промени в избора на производителите, на вида ЕНП, както и ако се подобрят практиките при управлението на площите. До сега при изпълнението сме постигнали добри резултати, но трябва да работим и за подобряване на качеството. Благодаря много. Много беше интересно вашето, вашата презентация. И мисля, че трябва да дам думата на господин Дантес. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изложението. То бе съдържателно, но трябва да кажа, че бе далеч от практиката. Надявам се, че сълскостопанските производители не са следили това изложение. В противен случай биха били още по-скептично настроени към Европа. Не може само след период от две години да се каже какво е положителното или отрицателното въздействие на този модел. Мога да ви дам за пример междинните култури. Вие ги поставихте под съмнение, но в моя регион Междинните култури ни помогнаха да постигнем направо чудеса. Говорихте за буферните ивици по краищата на горите, например. Да, те са особено екологосъобразни, но в Германия са неприложими, тъй като практическото прилагане на този модел е толкова сложно, толкова отдалечено от практиката, че селскостопанските производители се въздържат от използването на тази мярка. Не казахте нищо за културите, обогатяващи почвите с азот. 39% от НП са засети с такива култури. Но ако се забрани използването на пестициди за тези култури, то няма да можем да ги отглеждаме вече. Тук ще трябва изцяло да разчитаме на внос от Латинска Америка. Мисля, че анализът на комисията е напълно погрешен. Да се надяваме, че ще можем да внесем промени, да се надяваме, че и в бъдеще ще може да се използват протеинови култури за засаждането на екологично насочените площи. Тези култури кандидатури са особено подходящи, тъй като те не цъфтят в същия момент, в който цъфтят и останалите култури. Мисля, че трябва да поставим разискванията по тези въпроси на една по-прагматична основа. Нека разчетем на експертните познания. Не съм съгласен с констатациите в изложението, именно защото те бяха далеч от практиката и не отговаряха на реалността. Благодаря ви. Ако сте съгласен, дам думата на господин Таназов. После ще го се. Благодаря, господин председател. И аз, както и повечето земеделци, включително и нашите синдикати, се противопоставяме на делегираният акт. Цел е тук увеличаване НП за 2018 година. И особено изискванията за а, забраната на продукти на растителна защита а, в, в така наред, при бобовите растения. По този начин ще се намали площа на ще се намали площа на засадените с бобови растения и ще се увеличи земята под угър. А всичко, всичко това е тотално безмислено от гледна точка на производителите. Благодаря, господин Макарти. Благодаря. Съжалявам, не можах да изслушам по-голямата част от изложението, но се запознах с документа. Към момента изискванията на Комисията за екологизиране просто не отразяват реалността в селското стопанство в повечето държави членки. Предложенията на Комисията не предоставят необходимата гъвкавост на отделните държави и производители. Много малко, вероятно, ако няма гъвкавост от мерките да проистече някакъв ефект. В Ирландия, например, еквивалентните мерки, когато се прилагат, трябва да вземат предвид малкия брой култури, които могат да отглеждат производителите. Само 25 производители в момента участват в прилагането на такива мерки. Това са всъщност данни от миналата година. Виждате колко малко популярни са тези мерки сред производителите. Освен това, екологично насочените площи са свързани с особено бюрократични изисквания за производителите. Трябва да има по-съразмерни санкции, трябва да бъде намален броят на проверките. Не бива да има толкова изисквания при декларирането на ЕНП. Въобще цялата система трябва да се реформира. Към това трябва да се стремим, според мен. Господин Агню, повечето от нас тук биха казали, след като изслушаха изложението на комисията, че ще се стигне до допълнително осложняване на една вече толкова сложна система. Би било абсолютно погрешно тя да се финансира по първия стълб. Първият стълб трябва да се използва само за парично подпомагане на производителите. В рамките на втория стълб следва да се финансират схеми като тази. Държавите членки би следвало да решат какво е подходящо за тях земите, оставени под угър. В миналото не можехме да упражняваме много голям контрол върху плевелите. Затова се използваха и земите, оставени под угър. Те трябваше да бъдат обработвани по 4 пъти годишно, за да няма плевели. Но уранта, обработването изисква много енергия, свързано и с други процеси, които не се отразяват добре върху околната среда. Не знам дали повечето хора знаят какво означава оставяне на земята под угър. След като се събере една реколта, тази земя просто не се засажда. И, но така на нея се развиват плевели. Има и още едно противоречие. В Европейския съюз не достигат протеинови култури. Все по-зависими ставаме от вноса на протеини. Така че ако производителите искат подпомагане по първия стълб, би трябвало да бъдат задължени да отглеждат протеинови култури. До тук добре, но им забраняваме да използват пестициди за тези култури. Принуждаваме ги да използват биологичните методи на производство. Но това ще загубят пари тъй като само 50% от обработваемата им площ може да бъде засадена с протеинови култури поради изискванията за сеидбо оборота. Ако освен това и 5% от обработваемата площ се предвижда да се управлява зле, ще има още по-големи загуби. Panie pośle, ale trochę nowe technologie inaczej podchodzą do... Но затова пък може би ще може да се използват новите технологии. Госпожа... Господин председател, радвам се, че колегата Дес премина на страната на либералите. Мисля, че той много добре ще се чувства при тях. Благодаря на комисията за изложението. То внесе известна яснота по въпроса за това защо изобщо бе прието това предложение за регламент. Самата комисия установява, че не е необходимо увеличение от 5 на 7%, но че трябва да се повиши качеството на екологично насочените площи. Трябва да сме наясно, че тези площи не са площи, където се прилагат биологични методи на производство. Това са съвсем нормални обработваеми площи, които следва да допринесат за биологичното разнообразие. Преследваме тази цел заедно с скостопанските производители. мисля, че постигнахме успехи през изминалите две години. Успяхме да запазим нивото на производството на протеини в отделни държави членки и дори да го повишим. Не искаме да сме зависими от вноса на протеини, но за целта трябва за тези култури поне веднъж годишно, например през пролета, да се използват пестициди. Пчеларите твърдят, че се радват, че ще се произвеждат повече протеинови култури. Освен това, искаме да използваме и повече култури, обогатяващи почвата с азот. Затова и не разбирам по какъв начин делегираният акт ще допринесе за упростяване на системата за екологизиране? Доколко забраната на използването на пестициди за протеиновите култури ще доведе до упростяване на екологизирането? Благодаря, господин председател. Аз искам да кажа едно нещо на комисията аз смятам, че 5% са вече прекалено. Слава Богу, тя е решила да не увеличи площите до 7. Нека да оставиме земеделците да си вършат работата а, и да не им раздаваме акъл от нашите офиси. Аз не смятам, че за упростяване, че с цел упростяване трябва да осложняваме на нещо. Преди малко казахте, че наистина оставането на земя под угър дават възможност за развитие на някои растения. Когато обаче тези растения са плевели или не, не толкова полезни растения, трябва а, земеделица да може да се отърве от тях. А ако тези земи под угър биват, имат възможност да бъдат опрашвани, то тогава ние наистина ще спомогнем за развиване и на пчелните семейства, което е добър ефект. Госпожа Кестингер, благодаря на комисията за изложението си. С него тя ясно показа, че в бъдеще нещата няма да се упростят, дори ще станат още по-сложни, още по-сложни за производителите. Аз съм от страна, която вече от години не използвам генно модифицирани култури при отглеждането на други. Това въжи и за бобовите култури. Затова според мен от предложението на комисията няма да проистекат никакви ползи. Бях част от преговарящия екип по време на преговорите за реформата на ОСП и много добре знам защо в случая говорим за екологично насочени площи, а не за площи, на които се прилагат биологични методи на производство трябва да бъде повишен процентът от 0,7. Първо в името на околната среда и второ, за да се предоставят стимули на отрасъл. Немалко експерти често не обръщат внимание на това. Призовавам ресорната дирекция в комисията да застане на страната на производителите, да осъзнае, че наложената от нея забрана силно ще свие приходите на производителите. Трябва да имаме предвид, че за тях отглеждането на бобови култури е много доходно и привлекателно. Не би ми се искало да се стига до предложената промяна след толкова кратък период на прилагане на системата. Господин Дантан. Благодаря, господин председател. Това изказване наистина беше много интересно, тъй като Франция не беше обект на анализ, тъй като във Франция просто последният вариант на ОСП все още не е въведен. Но, отвъд това, смятам, че добрите намерения могат да бъдат понякога абсолютно пагубни. Преди пет, преди пет години това може би беше добра идея и отговаряше на желанието на общността, но вместо да помогнем на селските стопани, ние изработихме политика на налагане и натиск и контрол. Така че по, мес, по места земеделците са все по-скептични и все повече и повече отхвърлят като цяло Европейският съюз и европейската логика. Така че трябва да премахнем с пре, прекалено многото правила, които водат до катастрофа. Госпожа. Um, благодаря, господин председател, и аз благодаря за доклада. Задавам си въпрос за потенциалните ползи. Сигурна ли е комисията, че са надежни констатациите й, като се има предвид, че е проучила само документални източници? Сигурни ли сте, че са надежни констатациите ви за озеленяването? По въпроса за повишаването на стойността от 5 на 7%. Наясно сме, че най-вече се залага на земите, оставени под угър и на междупосевните култури. Благодарение на тези култури и на тези видове ЕНП се постига процентът от 5%. По въпроса за културите, обогатяващи почвите с азот, използването на препарати за растителна защита. Този въпрос е по-важен за някои колеги в сравнение с други. Какво смятам комисията да предприеме в бъдеще? Знаем какви са основанията и за предложението, с което излиза, но какво смята да предприеме на следващ етап от прилагането на екологизирането? Господин Декастро, съвсем накратко, много неща бяха казани от колегите. Аз искам също да благодаря на Европейската комисия за това интересно проучване. Искам а, да кажа, че не бива да се прекъсва тази отлична практика на нашите фермери да използват част от екологичната площ с а, протеини или за протеини или, или други такива обогатяващи почвата, азотата, а, свързващи растения. Само в моята страна около 60 милиона хектара от такива площи днес са засяти с протеини, които са без ГМО. Ние сме силни в тази си сфера и трябва да продължи това. Трябва, може би, някакво изключение да се направи за използването на тези култури, които всъщност обогатяват терена. Агуилера, бързо проша. Госпожа Агилера. И аз съм съгласна с казаното от повечето колега. Никакъв случай. Много интересно това е изследване, но просто не виждам каква е нужната. Да се забранат финосатарни продукти, които да се използват на НП. Не виждам какви са причините. Тук цел, целта е да се усъвършенства, да се увеличи биоразнообразието. Нали? Това е целта. И господин Декастро правилно каза, че земеделците са постигнали а, отлични резултати. Защо тогава да променим нещата? Защо да забраниме? фитосанитарните продукти. Тук не става дума за производство на биопродукти. Става дума за увеличаване на биоразнообразието. Така че просто не разбирам. А, как, каква е целта? Дори да има добри намерения по принцип, просто не разбирам какъв е какъв е интереса на тези начинания? Защо да се забранат фитосанитарните продукти? Защото така е модерно или? Просто не виждам в, в, в каква посока сте тръгнали и защо. И в никакъв случай по този начин няма да спомогнете за постигане на първоначалната цел, която е увеличаване на, на бю... Био... биологичното разнообразие. Така че тук не виждам и а, целта на делегирания акт и просто не разбирам защо, за какво става дума. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Зеле, който ще направи заключение. Благодаря. Аз, моята цел и моята задача беше да ви представя заключенията от това изследване и като просто разглеждане на част от новите начинания за ОСП. Целта беше да се представи една така състоянието на нещата след като изтечех, изтекоха две години от прилагането на, нов, на новите е, изисквания. Целта беше да се установи докъде сме стигнали. че предвид, че особеностите на ландшафта са особено добри, за, особено полезни за увеличаване на биоразнообразието, нашата цел беше да насърчим селските стопани да изберат предимно този, този метод – и да, да намалят а, а, употребата на фитосанитарни продукти на тези площи. Що се отнася до оценката на въздействието и необходимостта от това, както казах, тук става дума за абсолютно теоретично упражнение. В никакъв случай то не, не е нито е, изчерпателно, то е по-скоро теоретично, но в момента не разполагаме с е, необходимата е, информация. Е, не разполагаме с необходимите цифри също така, така че бяхме принудени да действаме с това, което разполагаме. И през 2018 година, когато направиме едно преразглеждане на а, метода на екологизиране, то тогава ще излеземе с една по-изчерпателна едно по му изследване. Да, на, наистина. За, за, забраната на фитосанитарни продукти има за цел да спомогне за постигането на е, цел насър, насър, насър, насърчаване на отглеждането на бобови култури, на протеинови култури. И на култури, обогатяващи почвата с азот. Така че обаче не трябва да, да смесваме нещата от една страна производството на протеинови култури, от друга страна на култури, обогатяващи почвата с азот. методите и инструментите с едното и другото са различни. Надяваме се обаче, че в този подход има елемент на упростяване е, упростявайки е, цялата процедура за избор, като намаляваме известни изисквания, свързани с угърните ивици и техния размер и така нататък. Делегираният акт за опростяване в момента се е, разглежда, обсъжда. Там ще бъдат е, включени допълнителни аспекти и елементи. И с удоволствие ще го е, обсъдим отново с вас в момента, в който имаме повече съдържание. Благодаря. А сега ще дам отново думата на господин Дес. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към представителите на комисията. Нееднократно поискахме достъп до делегираните актове. Поискахме да ни бъдат, те да ни бъдат представени един по един по-отделно. 14 са те в момента. Комисията не ни ги е представител, представила. Това е липса на уважение към парламента. Аз ще направя всичко възможно, за да получа достъп до тези делегирани актове. А от друга страна имам Имам чувство, че въобще не разбирате какво се случва на места по места, на практика. Особено когато говорите за култури, които обогатяват почвата с азот. Съжалявам, че ви го казвам така, но просто такива са нещата. Скъпи колеги, казва председателя, ще се върнем към тази тема в най-скоро време. Алберт абсолютно си прав. ти много добре знаеш е, какво се случва по места, знаеш е, е какво е положението де-факто. Е, наистина за нас е много важно да има упростяване на всички процедури, свързани с е, еколог... екологизирането. Ние трябва да бъдем решени, решителни, както си както казващи, и трябва да се бориме с всички сили за упростяване на процедурите. Както казах, най-скоро време ще се върнем отново към тази тема. И отбелязахме мнението и вижданията на всички колеги. Не забравяйте, че това са, че те са говорителите на нашите селски стопани, на земеделците. Те така разбират нещата. Но съм убеден, че промените са в правилна посока така, приключихме с тази точка от дневния ред. Благодаря господин директор, благодаря на всички от тези, които участваха в дискусията. А сега преминаваме към точка 7 от дневния ред, представяне от представител на комисията на проучване относно селскостопанските междубраншови организации на ЕСЕ. Европейската комисия е поискала из изследване относно сътрудничеството между междубраншовите организации. Целта беше да се види какво е положението в отделните държави и членки, какви са разликите между тези организации и Необходимо ли е да има допълнителни организации на земеделците? Каква е тяхната роля в цялостната продоволствена верига? И каква по какъв начин можем да помогнем на селските стопани да имат по-добро, по-добри и по достойни доходи. Давам думата на госпожа Климен от Генерална дирекция селско стопанство. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейския парламент за това, че проявява интерес към тази тема между браншовите организации, които се регламентират в регламента за общия пазар. Както каза и нашия председател, те могат да изиграят важна роля. Преди обаче да навляза по подробностите на изследването, което бе изготвено от Аркадия International и университета Лей Вахенинген, искам за съвсем кратко да ви припомня за какво става дума тук. Смятаме между браншовите организации за един инструмент за саморегулиране – Имаме един доклад от януари тази година, който бе направен от независима група експерти. там много се говореше за колективни действия на селските стопани. Ставаше дума за организации на производители обаче. Там не се говори и за междубраншови организации. На какво се дължи това? Една от причините е, че има вертикално сътрудничество, какво могат да правят тези организации и какво не могат. Както пише на слайда, трябва да се подчертае, че това са вертикални а, предприятия. В такива организации имаме производителите, плюс а, обработвателите или продавачите на дребно. Проучването показва, че повечето междубраншови организации в Европа са така наречени кратки организации. Тези кратки междубраншови организации всъщност включват само производителите и обработвателите. 123 разпознати, припознати такива организации в Съюза, само 18 включват и търговците на дребно. Това е много интересен факт. Проучването възбуди голям интерес. На 24 март проведахме и семинар след него. Беше вдъхновяващо. Голямата част от тези организации всъщност са се регистрирали и важното тук е да говорим на въпроса каква е ролята – Можем да започнем първо с отрицателната дефиниция. Не искам какво могат да направят тези организации. В този регламент ясно се казва, че самите те не могат да се занимават с търговска дейност. Няма да се произвежда, няма да се обработва. Това е искането на регламента за общия пазар. От гледна точка на конкуренцията, ако всички седнат заедно без потребителите, нещата няма да са много балансирани. Тези междубраншови организации са различни от тези на производителите, но има една празнина а, в това, че не са истинска платформа за диалог, за споделяне на най-добри практики и, което е най-важното, да бъдат диалогист на държавите членки. Те искат обаче да говорят и с нас, искат да говорят с Европа. Те съществуват от е, давна, още преди да излезе този регламент от 2013 година в е, сферата на е, зеленчуците, но през 2013 година правилата на междубраншовите организации станаха хоризонтални. Сега, самото проучване. То се вглежда във всичко това, както вие посочихте. Проучването разглежда какво се случва. Това проучване разглежда националното законодателство за междубраншови организации, какво се случва, кой съществува като такава организация, в коя държава, в кой сектор и с какво точно се занимава. И на трето място, какви са ползите на тези организации за земеделските стопани или само за тях, ползата не може ли да бъде за цялата верига, продоволствена верига. И кои са условията, за да функционират тези организации. Финансирането няма да ви е, изненада, е един от големите фактори. Националното законодателство, ще мина бързо през него, защото в крайна сметка имаме регламент, който е пряко приложим. Така или иначе, обаче е интересно да се види, че държавите членки, които от е, които имат най-дълга традиция с такива междубраншови организации, са не много, но се започва с Франция. В Нидерландия също има вертикални такива организации, но те са били публични. Днес междубраншовите организации са частни организации. Само в две-три такива във Франция са все още е, с представители на правителството в бордовете си, но обикновено са частни. Какво прави националното законодателство? То задава правила за припознаване и а, за налагане на правила и събиране на такси. Признаването а, е в правомощията на държавите членки, но защо е важно? А, регламент общата организация на пазара всъщност ги изважда извън правилата на конкуренцията, ако са признати но припомнете си това, което казах по-рано. Те няма да произвеждат и не, не произвеждат, извинете, и не обработват. В регламента също се казва, че не трябва да си делят пазара и няма да фиксират цени, нито ще фиксират квоти. Тоест, между браншовите организации работят добре, но в определен контекст. И част от този контекст всъщност и проистича от конкуренцията разширяване на правилата. Това е интересна част от работата на тези организации, разширяването на таксите също. Що се отнася до правилата? Междубраншовите организации могат да разработят стандарти, като например размера, размера на един пъпеш или диня. А, след това държавата членка може да разшири правилата и те да излязат извън членовете на междубраншовата организация и да бъдат прилагани от не членове. Що се отнася до таксите, това е още по-интересно. Една междубраншова организация по, е, получава средства от членовете. Но ако смята, че работи добре за сектора, може да се обърне към държавата членка, ако държавата членка е разсъздава такива разпоредби, а не всички са го направили, и да поискаш от държавата членка, дори не членове на тази организация да те финансират. Само 19 държави членки са приели законодателство за междубраншовите организации. На следващия слайд ще видите, че от тези 19 само 8 държави членки всъщност имат такива междубраншови организации, които да са признати. Тоест, тези, които са признати, могат да извличат полза от неприлагането на правилата за конкуренцията. Виждате държавите членки, Франция с най-дълга традиция, Испания също, 63 такива организации съществуват днес във Франция. Като казвам днес, това е юни 2016 година, тогава беше периода на проучването. 27 в Испания. В Германия, в Италия, в Нидерландия, 4-5 в Румъния, 4 и 5 в Португалия. Защо сме написали 119 плюс 4? Във Франция някои такива организации са признати по националните правила, тъй като продуктите, като примерно коняк и охлюви, не са земеделски продукти по смисъла на регламента за обща организация на пазара. Къде са активните? На национално ниво, на регионално ниво, в винепроизводството, както и в сектор за производство на зеленчуци и плодове и след това млекодобивния сектор. Случиха се и нови неща. Имаме първата транснационална организация от междубраншови характер, която се подготвя за сектора на тютюна. Тя е призната в Италия и Германия, която не е държава членка, която харесва особено този тип организации, но все пак Германия призна първата междубраншова организация в сферата на захарта. И ще се върна след малко на това, чисто и е исторически погледнато, тези организации се сформират, защото е имало криза в веригата на доставки. Обикновено те възникват при криза. Сега обаче, ако се обърнем към делегата на новата такава организация в Германия за захарта, защо сте признали тази организация, отговорът е, защото искаме да извлечем полза от дерогацията от правилата на, за конкуренция, записани в регламент за обща организация на пазара. Нека да видим какво всъщност задвижва тези организации. Става дума за средства. В Испания голям част от парите идват от държавата и там става ясно, че ако има задължително разширяване на таксите на нечленове, много повече средства влизат. Това е много важно за дейността. В Румъния голямата част от междубраншовите организации имат бюджет под 10 000 евро. Във Франция междубраншовите организации имат над милион бюджет. Това показва, че има и различни традиции. В Франция те са свикнали да има такива големи представители, докато други държави членки сега тръгват по този път. Когато говорим с тези организации, това бе потвърдено от проучването, финансиране изобщо, за да може да започне работа, би трябвало да съществува. Целите ги споменах в началото. Голямата част от тези организации са отговорили на въпроса какви са основните ви цели, с отговор да бъдем платформи за операторите на вериги, т.е. да могат те да се изразяват. Т.е. ползата не е само за фермерите, ползата е за цялата верига. Това, което е от полза за веригата, е от полза, надяваме се, и за фермера. Разработване на модели за договори, които след това да могат да се използват нещо като форма за изготвяне на договори. След това те също се занимават и с научно-изследователска дейност. Научно-изследователска дейност за продуктите. Те също а, разговарят и с правителствата. Правителствата обичат такива организации, защото ако искаш да въведеш секторно законодателство и целият сектор има един глас, то това е нещо полезно. Изразявам се, извинявам се, че не казах по-рано, но в някои държави членки, 6 или 7, Франция, Италия, Испания, Малта, Гърция, се казва, искаме само една интербраншова организация за продукт, за сектор, така че държавите член казват на сектора, говорете с един глас. Защо част от тези държави членки обаче нямат законодателство? Защо никога не са признавали такива междубраншови организации? Отново трябваше да го кажа в началото, че с проучването, това, което искахте и вие и ние, е да установим фактите. Нямаше регулаторна амбиция. Просто искахме да видим какви са фактите и да видим какво се случва. Не е задължително да има интер... междубраншови организации, ако другите инструменти работят, но като че ли няма достатъчно познание откъде да се започне. Държавите членки не могат а, да помогнат, тъй като и те може би не знаят. И това много пречи за организаци... организиране сектора под тази форма. А в други държави членки пък по принцип няма особено доверие към такъв тип вертикално сътрудничество. В Харватия, примерно, има много малко организации на производителите. Ако няма такива, как тогава да стане вертикална тази организация, като няма хоризонталната? Представянето в тези междубрасови организации е такова. 85-90% от представителството е от сектора на производителите. Това означава земеделски производители, които поне до момента имат много тежка дума в тези организации. Но ако самите те не са организирани, няма как да има междубраншова такава. Не знам дали си противореча, но в някои държави членки вече има големи вертикални структури на пазара, като Германия. Там има кооперативна структура, която е силна и поради тази причина не се усеща потребност да се признават между браншови организации. И сега ще приключа, наистина след секунда, какво оказва въздействие върху функционирането и ефективността на такъв тип организация. Както казах, познания, приходи, но и размерът. Много държави членки обичат големите организации, но големите организации вътрешно самата организация усложняват работата, защото една от основните констатации на проучването е, че в междубраншовите организации се работи с консенсус. Може да се гласува, но не се гласува. Защо не се гласува? Защото ако трябва да гласуваш по едно споразумение, това показва, че не се разбирате, няма хармония и какво споразумение ще се получи, ако трябва да решите, примерно, да вземете решение срещу продавачите на дребно или срещу обработвателите. Не, те казват, ние работим с консенсус, предпочитаме. Знаем, че нещата така са по-лесни. Тези организации трябва да знаят какво трябва да правят, чисто във вътрешен план и какво могат да правят. Правилата трябва да са ясни, чисто регулаторно, що се отнася до конкуренцията, а и връзките с държавата са много важни. Установихме, че във Франция, където системата работи от години добре, има чести контакти за различни инициативи, за разширяване на правила, на такси, на други обекти – и това помага за работата на веригата и за работата на самите организации. Като изчетахме проучването, установихме, че е, прозрачността е много важна, особено ако искате не членове да плащат таксите на тази междубраншова организация. Ако искаме не членове да прилагат стандартния размер, примерно, на, една, на един плод. Това е много важно, като констатация на проучването. Какви са ползите на тези организации? Не искам да се повтарям. Да, те са нещо положително в определен контекст, ако знаят какво правят, ако говорят с един глас и ако а, държавата говори с тях и разбира правилата им. Благодаря. Bardzo dziękuję за презентация. Много благодаря за представянето. Много беше интересно, много важно представяне. И ви благодаря за така ясния и точен тон, с който я направихте. Вижда се ясно как работите по тази тема и тя ви вълнува. Сега преминаваме към изказвата на депутати. Първият е нашият специалист по темата. Мерси, благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на представителката на комисията, която ни представи това изследване. С... Да, й благодаря, да й благодаря за ентусиазма и за възможността да видим какви преимущества подобни информации могат да, да представят. 2013 година приехме инструментариум. Сега е, сега е важно да се види как може да се използва този инстру, инструментариум и как е, да се приспособява към националните специфики, но като че ли този инструментариум не е достатъчно добре познат в държавите членки. Затова, може би, трябва да имаме една по-активна, проактивна политика за а, разгласяване инструментариума, с който разполагаме и това може да ни помогне да се справиме с кризи. Ето да ви дам един френски пример. Шампанското, шампанското, целият бранш се управлява от между браншова организация, която даде възможност да се а, постигне това качество и а, това и, и, и, и тези резултати и а, видимостта на продукта. Знам, че и в Испания и, и съществуват а, подобни организации, които да дават а, възможност за приспособяване към нуждите, пазарите. Така че това е един инструмент. Това, разбира се, не е панацея, но инструмент, който дава възможност да се възползваме и да си помогнем. Да. Аз си мислех, че шампанското е познато и известно, защото е добро като цяло, господин Бердър. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това представяне. В а, момента а, като че ли няма превод на френски, ще започна от начало. Бих искал да повдигна въпроса, свързан с признаването на междубраншовите организации. В момента те могат да бъдат създадени съгласно а, разпоредбите на член 1 алинея 1 на регламента. Но като че ли залегналото в приложението не винаги е логично. В Нидерландия бихме искали да имаме междубраншова организация за зърнените култури, но на, на практика имаме три такива защото имаме една организация, която отговаря за продукти от типа на кафе и оцет. Това ми се, че законодателството би могло да бъде подобрено, що се отнася до интервенцията на пазарите. Не струва ми се, че тук правилата не са достатъчно логични. Можете ли да направите някои коментари по този въпрос? благодаря. Искам да благодаря на представителката на комисията за нейния ентусиазъм и, да наблегна на ролята на междубраншовите организации в веригата на доставката. От 1994 година съществуват подобни организации в Испания в областта на за картофите, зехтина, маслините, както и виното от Риоха. И не, не, не, не, наистина много има, много, много голям напредък постигнахме и много конфликти бяха избегнати, в, особено в региона. И роля, ролята на, на тези организации така беше подпомогната и от а, комисията. Можете ли обаче да ни кажете защо обаче силните кооперативи според вас могат да бъдат проблем за а, развитието и дейността на подобни междубраншови организации, защото нашия опит доказва обратното. И Напротив, аз мисля, че те трябва да имат повече, повече роля, повече значимост и, и да, би, да бъдат подкрепени от комисията, защото са много важни и много полезни е, в цялата продоволствена верига. Така че смятам, че и нашият успех, испанския успех може да бъде модел в случая. Бяхме в Риоха. Наша делегация посети региона Риоха и наистина установихме на място какво се върши от междубраншовата организация, така че наистина сте прави и имате големи успехи. Госпожа Деле, благодаря на комисията, че е обърнала внимание на този проблем. Това беше един от инструментите за борба с нестабилните цени, текст, по който работих миналата година. Съжалявам, обаче, че вашето, вашите заседания са в петък и не мога да участвам в тях, защото имам какво да кажа. Вие казахте, че Франция има дълга традиция в тази област, но те са, има различни междубраншови организации. Аз съм участвала в продължение на 20 години в една такава а, организация, която се занимаваше с техническите аспекти на а, бранша, докато има и други организации, които наблягат по-скоро на економическите аспекти и включително на ролята на различните оператори, производители, дистрибутори а, или търговци на дребно, на едро. Но това всъщност тази организация представлява една платформа за дискусия и включително място, където могат да се постигнат споразумения подадени продукти, за да се стигне до едно здравослово, ясно управление на а, отрасъла. Така че, както правилно каза Мишел, тези вериги могат да бъдат по-кратки или по-дълги, но аз смятам, че те трябва да бъдат дълги, защото без търговските аспекти а, не може да, да има развитие на целия бранш. Благодаря. Аз ще повторя казаното от преждеговорящите. Споделям казаното от тях. Най-важното в случая са доходите, т.е. добавената стойност. Така че този инструмент, според мен, е абсолютно приспособен към нуждите на а, този отрасъл и на селското стопанство. Същевременно обаче трябва да, да не забравиме, че тези организации си имат и свои ограничения и да не забравяме, че трябва да се поддържа баланс между различните сегменти. Да има добро разпред... и по-правилно разпределение на приходите – и да внимаваме нашето законодателство да не подхранва нелоялната конкуренция. Смятам, че това, това трябва да бъде един е, въпрос, един аспект, който никога не трябва да забравяме. Вярно е, че междубраншовите организации са важни за решаване на кризата, но никога, нека никога не, не забравяме за баланса, госпожа Агиле. Благодаря, господин председател. радвам, радвам се, че комисията ни представи този доклад. А, като не стъпи само на френските, френския и испанският пример. Да, наистина ние имаме много положителен опит в този тази област. Много положителна. Но трябва като, като цяло подхода да се разшири. И както правилно каза и моята госпожа Саж, че това че този инструмент е изваредно полезен за управление и регулиране на пазарите. Мисля, че междубраншовите организации трябва да включват и дистрибуторите, т.е. да покриват цялата верига от началото до края, включително и, и дистрибуторите. Сега, не е казано, че дистрибуторите непременно ще искат да се включат в тези организации, но ако искаме тези инструменти да бъдат по-силни, трябва и по-полезни, трябва да имаме по-широкообхват на нормативна а, е, уредба, защото пазара, европейският пазар е единен пазар. Господин. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че господин Дантан е прав, като каза, че междубраншовите организации не са достатъчно популярни в ред държави членки. На времето, когато работих по пакета за млякото, в моята страна почти нямаше такива организации, докато във Франция и Испания явно те се използват доста широко като инструмент. Не става ли в случая дума за разделение между севера и юга? И ако отговорът е да, какви са причините за това? Или пък може би някои държави членки не са толкова ентусиазирани като други във връзка с използването на подобни организации като инструмент. Интересен е и въпросът свързан с разпоредбите за защита на конкуренцията – на междубрашовите организации като на съперник на кооперативите ли се гледа? Може би, ако отговорът е да, това е една от причините, поради която те не се учредяват в някои държави членки. Съревновават ли се тези организации с кооперативите? Интересно ще ми е да чуя отговора на този въпрос. Явно междубраншовите организации са свършили добра работа, например в регионите Шампан или Риоха. И мисля, че това е един модел, който може да се следва и от други. И така, скъпи колеги, изчерпахме списъка на желаящите да се изкажат. Така че ще дам отново думата на комисията, за да се отговори на зададените въпроси и включително и на тези на господин Никълсън. Кои са от браншовете, които се нуждаят от подобни организации и има ли конкуренция с други съществуващи органи или организации на пазарите? Ако можете да ни отговорите на тези въпроси, с удоволствие, че изслушаме отговорите. Благодаря, господин председател. Благодаря за много уместните въпроси. Господин Дантан и госпожа Агилера и двамата изтъкнаха силен аргумент за това, че държавите членки трябва съзнателно да вземат решението за това дали да използват тези организации като инструмент или не. Това е една от констатациите в проучването. Тези организации може да се използват, ако отговарят на потребностите на съответната държава. Звучи много просто но всъщност става дума за много значим проблем. Не можем да налагаме на някои държави моделите, които се прилагат в други. Не можем да налагаме на държави, които никога не са работили с такива организации, да ги учредят, да ги сравняваме с държави, където те съществуват вече от 40 години. Трябва междубраншовите организации да се разглеждат като структури, които не вземат своите решения изолирано. Те трябва да ги обсъждат с всички участници в веригата на доставки на храни и най-вече с държавите членки. Държавите членки също следва да изиграят определена роля при повишаването на информираността за междубраншовите организации. Говорихте за Франция, за шампанското и ролята на междубраншовите организации там. Междубраншовите организации са оказали много положително въздействие върху винарството. Пример, добър пример за това е шампанското. Междубрашовите организации могат да се задействат и по време на кризи. В Германия пък Наскоро бе създадена една такава организация за захарта, за да се предотвратяват подобни кризи в бъдеще. Към момента в член на 2, параграф 2, точка 2, е предвидено някои организации да се задействат при кризи. Представителите на сектора на захарта в Германия заявиха, че не могат да чакат, не могат да се организират, когато настъпи криза. Трябва да се организират още преди да има криза. Затова и междубраншовите организации могат да се използват за такива цели, но всичко зависи от конкретните обстоятелства. По въпроса за това дали смятам, че регламентът за общата организация на пазарите е нелогичен. В качеството си на представител на комисията не мога да кажа, че европейският законодател е приел един нелогичен акт. Знам за какво става дума в Холандия. Понякога определени продукти се причи, причисляват към едновременно към различни отрасли. В една група, например, са включени киселото мляко и захарта. В случая става дума за първично и непървично произведен продукт. От това проистичат затруднения за междубраншовите организации. Трудно е те да бъдат признати поради много строгите ограничения в законодателството. Правилата са много ясни. Междубраншовите организации трябва да бъдат признати за определен отрасъл. Не мога да кажа какъв марш за маневри има. Това решение следва да бъде взето от Европейския съд, в случай, че бъде сезиран. По въпроса за Риоха в Испания, вероятно не съм се изразила съвсем ясно по въпроса за кооперативите. Господин Никълсън попита дали има съревнования между кооперативите и между браншовите организации. От законова гледна точка няма такова съревнование. Законодателството предвижда създаването както на едните, така и на другите структури. Но те могат да бъдат натоварени с различни функции. Ако приложим определението на кооператив от 2012 година, а именно структура, която се очредява и контролира от ползвателите, то тогава междубраншовата организация би следвало да изиграе допълваща роля. Междубраншовата организация предприема действия за популяризиране, проучва пазара, извършва много широк диапазон от други дейности, така че може да допълни дейността на кооперативите. По време на конференцията, която проведохме, представителите на Германия ясно заявиха, че тъй като в Германия има установени кооперативни структури, там никога не се е смятало, че са необходими междубраншови организации. Кооперативите обхващат и някои от дейностите надолу по веригата, но и в Германия междувременно стана ясно, че кооперативите и междубраншовите организации не се изключват взаимно. Просто са необходими ясни правила. Трябва да е ясно, че кооперативите са натоварени с функции по-различни от тези на междубраншовите организации. Just need to check. Има ли разделение между Северна и Южна Европа? Не съм съвсем сигурна. Явно е, че Франция и Испания най-силно залагат на междубраншовите организации. Но междувременно и в държави като Унгария и Румъния се очредяват такива организации. Вярно е, че в страните от Северна Европа, например в Дания, не се проявява особено голям интерес към очредяването на такива организации. Това може би се дължи на факта, че в тези държави вече успешно действат кооперативи, т.е. просто никой не е мислил за създаването на междубраншови организации там. И това ме отвежда до въпроса за информираността, за необходимостта от повече информираност за тези организации. На конференцията, която организирахме на 21 март, стана ясно, че хората биха искали да участват, да се информират. Но повишаването на информираността е задача, която не се пада само на Европейския съюз. Ако искаме да има повече информираност, трябва да се включат и компетентните органи в държавите членки. Процесът по признаване може да е тромав, може да е и безпрепятствен. В зависимост от това дали се провеждат информационни кампании за производителите на езика на съответната държава. Европейските органи ще се вслушат, разбира се, в гласа на държавите членки, но не на тях се пада единствено и само задачата да гарантират повече информираност. Говорихте за това дали не са важни по-дългите вериги но нека не забравяме, че междубраншовите организации са с по-различни функции. Колкото по-голяма част от веригата представляват, толкова по-добре. Някои от така наречените къси междубраншови организации, например, заявяват, че съжаляват, че не представляват търговците на дребно. А именно търговците на Дребно проявиха голям интерес към проведената от нас конференция, така че може би има светлина в края на тунела. Ако счетем, че една междубраншова организация следва да е инструмент не само за земеделските стопани, а за всички представители на веригата на доставки за храни, то наистина тя би трябвало да представлява участващите в цялата верига. Някой от вас запита дали не би трябвало да се създаде европейска междубраншова организация. През 2016 година бе прият един регламент, предвиждащ такава възможност за създаване на наднационални междубраншови организации. В Италия, например, бе призната първата такава организация за тютюнопроизводството. Но с този модел са свързани значителни недостатъци. Как точно следва една наднационална такава организация да разшири обхвата на правилата или да изисква такси и от нечленове. Например, как може един стандарт, който е приложен в цяла Франция, да се приложи в Италия? Или как може организация от Франция да изисква такси и от нечленове в Италия? Защо бе създадена тази наднационална организация за тютюнопроизводството в Италия? Целта бе тя да се използва като звено за контакт от европейските институции. Разпоредбите за защита на конкуренцията, както каза, мисля, господин Никълсън, трябва да се прилагат в ясен контекст – Напълно съм съгласна. Това е една от констатациите в проучването. Колкото по-ясни са целите и задачите, толкова по-добре. Но не бива да забравяме, че европейските законодатели в член 210 от регламента за общата организация на пазарите са постановили, че не бива да има разпределяне на пазара и ценообразуване от страна на междубраншовите организации. Тоест, Европейските законодатели още от самото начало са знаели, че тези организации могат да функционират добре, но в много ясно определен контекст. Благодаря ви, благодаря за представянето. Трябва също така да направим оценка и на другите сектори. В момента се развиват е, такива инструменти не само при нас. Също така трябва да се мисли и по-широко, защото тези институции успяват отвъд кооперациите да предложат друг вид функциониране, друг вид работа. Що се отнася до сектора на захарта, може би там се организира, защото ние прекратихме квотите. Що се отнася пък до тютюна? Може ли да ни изпратите документи от тази среща или конференция, която споменахте, че се е провела? доколкото разбирам, вече сте говорили по темата. Може би с националните парламенти и техните комисии по земеделие може да се подеме тази тема. И така. Нека да продължим работа по темата и ни обещаваме че ще поискаме да дойдете пак при нас и да ви чуем. Благодаря ви. Утре ще гласуваме в 9 часа. Не забравяйте картите за гласуване. Дневният наред е доста, е, дневният ред е доста тежък. Знаете, имаме и дълго гласуване. Отказахме се от следобедната сесия, затова бъдете сутринта в 9 часа. Добър вечер, извинете, приятна вечер на всички.